Der Präsident! Darf Sie bitten, Platz zu nehmen? Председателят. Моля, заемете местата си. Госпожи и господа, заемете местата си, моля. Преди да пристъпим към гласуване, ще дам думата на господин Дева, който помоли за кратък коментар. Господин Дева. Благодаря, господин председател. Имам процедурна бележка, но преди да пристъпя към нея, нека ви поздравя още веднъж за чудесните резултати от изборите миналия месец. Дълбоко ви уважавам, като имам предвид поведението ви по време на кампанията когато се кандидатирах за председател на парламента, се обявих за член 20 алинея 3 от правилника ни, който изисква безпристрастност от председателя. Съгласно този член, председателят може да се включва в разискванията единствено за да обобщи или за да въведе ред в залата. Ако председателят желае да участва в разисквания. Той трябва да изчака приключването на дискусията. Вчера господин Фараш заяви нещо, с което не съм непременно съгласен. Затова бих искал, господин председател, в бъдеще да се придържате към член 20 алинея 3 и да сте председател от името на всички ни, независимо от националната ни или политическата ни принадлежност. Председателят, благодаря. Пристъпваме към гласуване. Първият доклад е на колегата Сариуш Волски. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Докладът Уотсън. За? против, въздържали се, приема се. Докладът Регнер. За този доклад се изисква квалифицирано мнозинство от 376 гласа за, против, въздържали се, приема се. Докладът Еренхаузер. За, против, въздържали се, Приема се. Господин Сперони. Господин председател, искам да се направи електронна проверка за гласуването по доклада на господин Регнер. Франца квалификата. Иска се квалифицирано мнозинство. Председателят, господин Сперони, първо приключихме с гласуването, второ мога да ви уверя, че броят на гласовете за далеч надхвърляше изискваното квалифицирано мнозинство. За, против, въздържали се, приема се. Докладът Лене за, против, въздържали се, приема се. Предложение за резолюции. Списък на допустимите твърдения на производителя за свойствата на продукта. Госпожа Зомер. Благодаря, господин председател. Позволете ми накратко да разясня, тъй като има известно объркване във връзка с гласуването, във връзка с това как да гласуваме, ако сме против подвеждането, заблуждаването на потребителите. Ако сме против това, то трябва да последваме препоръката на Комисията по околна среда. Препоръката на Комисията по околна среда е против приемането на тази резолюция. Така че, който е против подвеждаща информация за потребителите трябва да гласува с за. Разяснявам, тъй като лобистите ни представиха много объркваща информация. И така, председателят, който е против, трябва да гласува за. Председателят край на гласуването. Резолюцията се приема с 393 гласа, квалифицирано мнозинство. Гласуваме Госпожи и господа, моля ви за момент внимание. Следва гласуване по важен текст, което предполагам ви интересува. Заключение от неофициалното заседание на съвета от 30 януари тази година. Гласуваме по целия текст на резолюцията, внесена от Обединената левица. За, против, въздържали се, отхвърля се. Гласуваме по целия текст на резолюцията, внесена от НП, социалистите и демократите, либералите и зелените. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се с 443 гласа за. Благодаря. Резолюция за Иран и ядрената му програма. Гласуваме по целия проект за резолюция, внесен от пет политически групи. Параграф 3, изменение 1. За, против, въздържали се, електронна проверка. Е Край на гласуването. Отхвърля се. Извинете, останах с противоположното впечатление тук. Изменение 2. За. Против въздържали се, отхвърля се. Изменение 3 по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Der Antrag ist Приема се. Wir kommen nun Изменение 4, също по именно гласуване. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Моля, побързайте. Край на гласуването. Изменението се приема. Ich lasse nun über den Originaltext. Гласуваме по първоначалната редакция на параграф 6 в две части. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част от първоначалната редакция на параграф 6. Устно изменение, внесено от господин Преда. Господин Преда, имате думата. 6. Господин председател, една част от алинея 6 искаме да бъде заменена една дума с английската дума mainly. Вчера направих е, това предложение. НП не желая да има санкции ей така. Не е толкова лесно да се вземе решение за прилагане на санкции, но по отношение на Иран имаме достатъчно безпокойство и трябва да бъдем твърди. Председателят, гласуваме по втора част с устното изменение. За? Против? Въздържали се? Приема се. Ja, bitte schön. Dann eröffne ich die Abstimmung. Wer ist dafür? Гласуваме електронно. Моля, гласувайте. Гласувахте ли всички? Да, край на гласуването. Изменението се приема. Изменение 5 за. Против. Въздържали се. Електронна проверка. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Продължаваме с изменение 6 по именно гласуване. Моля, гласувайте. Господин Карас не може да гласува, има проблеми с устройството. Моля техниците да му помогнат. Край на гласуването. Отхвърля се. Плюс Гласуваме окончателно по целия текст за, против, въздържали се, приема се. Преминаваме към гласуване по доклада Визас Аксиела – Европейското измерение в спорта. Нека ви обърна внимание, че по всички изменения ще провеждаме поименно гласуване. И така, гласуваме Европейското измерение в спорта с натискане на копчето на устройството. Изменение 1. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Параграф 7. Поименно гласуване. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Параграф 10. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Параграф 22. Край на гласуването. Приема се. Нека ви попитам дали не можем да гласуваме останалите изменения анблок. Е, е е Само по точка 29 и 100 както и по точка 76 имаше искания за разделно гласуване. И така, 29, 76 и 100. По тях ще гласуваме по-отделно, останалите ще гласуваме анблок. И така, точка 29. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Точка 76. Първа част. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Чудесно. Край на гласуването. Приема се. Втора част. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Да. Край на гласуването. Приема се. Точка 100. Моля гласувайте. Alle abgestimmt? Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Сега ще гласуваме по всички останали параграфи, точки, анблок. Колега, заповядайте.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 порядъкът в последователността на гласуване, това е решение, което се взема от председателя. Аз взех току-що решение да гласуваме анблок. Моля за вашето съгласие. Ich bitte um Zustimmung für die restlichen Paragraphen. Abstimmung ist eröffnet. Гласуваме анблок по останалите точки. Моля, гласувайте. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха?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 всички страни искат поименно гласуване и всички групи обикновено се съобразяваме с това искаме. искане. Вие сте нов председател на парламента и не можете произволно да решавате да гласуваме анблок. Това е възмутително. Може да сте е, председател, имате си списъците на гласуване на НП, на социалисти, добре, но в тази зала има и други групи, които искат да гласуват, може би, по друг начин. Затова, моля, искам да приключа с следното. Нашата група искаше по стандартната процедура на време да се гласува поименно. И след като ние не сме съгласни да се гласува анблок, процедурата трябва да се спази. Мисля, че сбъркахте в този случай и се надявам нашето заседание в бъдеще да продължат по нормалния демократичен ред. Не дейте да ми крещите, господин председател. Бе изискано поименно гласуване, което бе и проведено. Огромното мнозинство от присъстващите тук пожела гласуване анблок и аз последвах това желание. Продължаваме с гласуването на доклада и Тургаис Анголо. За, против, въздържали се, приема се. Втора част по точка 5. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Angenommen. Приема се. Точка 15 от първоначалната редакция. По именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Angenommen. Приема се. Параграф 16. Точка 16, първа част. За. Против. Въздържали се? Приема се. Втора част. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Електронна проверка. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Точка 18, първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. Точка 23, първа част за, против, въздържали се, приема се. Поименно гласуване по втората част. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Ангеномен. Приема се. Точка 33, първоначална редакция, разделно гласуване. За. Против. Въздържали се. Приема се. Точка 34,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 Край на гласуването. Приема се. Точка от съображенията е в латинско. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Точка от съображенията АКУ в две части. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. Електронна проверка. Моля гласувайте по втората част на точка от съображенията АКУ. Край на гласуването. Приема се. Точка от съображенията АТ. За, против, въздържали се, приема се. Точка от съображенията АХИКС, първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част по именно гласуване. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Гласуваме по целия текст, по именно гласуване. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Uh, Господин председател, бих искал да ви помоля да ми дадете препоръка по процедурата. Първо, поздравявам ви за това, че започнахме на време и за това, че ръководите това заседание. Но как да обясня на администрацията и на моите избиратели, че когато има поредица от поимени гласувания, когато аз исках да гласувам за един или два варианта, но против другите вие предложихте гласуване анблок. И аз не можех да гласувам за или против за определени точки от гласуването. Как да обясня това на моите избиратели и на администрацията, когато аз бих искал да им кажа, че бих искал да гласувам за или против, или пък да се въздържа? Okay. Председателят. Господин Еткинс, Председателят трябва, ако са изискани поименни гласувания, да ги проведе по-отделно, съгласно член 161, алинея 5 от правилника. Или по-точно той не е задължен, а може да попита присъстващите в пленарната зала, дали е възможно допълващи се изменения да бъдат гласувани анблок. Това гласи член 161 алинея 5 от правилника за дейността. Ще ви го прочета. Председателят може да подложи на гласуване анблок изменения, които се допълват взаимно. С това спазих правилника. Ако смятате, че подобни изменения трябва да се гласуват по-отделно, а не анблок, съобщете това на председателския съвет. В бъдеще ще гласуваме по-отделно по всяко едно такова изменение. Смятах, че всички сте заинтересовани от по-ефективна работа. Ако не сте, ще процедираме по друг начин. Преминаваме към доклада Бастус. Точка 8. За. Против. Въздържали се. Приема се. Точка 15. Първа част. За. Против. Въздържали се. Приема се. Втора част. За. Против. Въздържали се. Приема се. Точка от съображенията К, латинско, първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. Трета част по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Господин председател, не работи апаратурата ми за гласуване. Моля, бихте ли изпратили техник? Господин Таварес, ще ви бъде изпратен техник. Гласуваме по целия текст, по именно гласуване по доклада Бастос. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Поздравления за господин Бастос. Имате думата, колега. Um, Благодаря ви. При следващото гласуване имаме поредица от гласуване, тъй като е много по-изморително да вдигаме ръка за всяко едно от тях. Бих искал да ви помоля да гласуваме анблок. Председателят. Докладът Николай. Точка четвърта. Първа част. За. Против. Въздържали се. Приема се. Втора част. За. Против. Въздържали се. Приема се. Точка четвърта. Първо тире. Първа част. За. Против. Въздържали се. Приема се. Втора част. За. Против. Въздържали се. Приема се. Точка четвърта, второ тире. За, против, въздържали се. Точка четвърта. Точка четвърта, второ тире, втора част. За, против, въздържали се, приема се. Точка четвърта, трето тире, първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. Точка 17, четвърто тире, първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, Приема се. Точка 19, първа част. За. Против. Въздържали се. Приема се. Втора част на точка 19. За. Против. Въздържали се. Приема се. Точка 23, първа част. За. Против. Въздържали се. Приема се. Втора част. За. Против въздържали се, приема се. Точка 30, първоначалната редакция, за, против, въздържали се, приема се. Гласуваме по целия текст за, против, въздържали се, приема се. Докладът на господин Нойзер. Точка 11, първа част. За, против, въздържали се, приема се. Втора част. За, против, въздържали се, приема се. Точка 21, първа част. За, против, въздържали се, приема се. Втора част. За, против, въздържали се, приема се. Точка 26. Електронна проверка по точка 21, втора част. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Точка 26, първа част за, против, въздържали се, приема се. Точка втора, втора част, извинете, за, против, въздържали се, Електронна проверка. Гласуваме електронно по точка 26, втора част. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Точка 35 за. Против. Приема се. Точка 37 поименно гласуване. Моля гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Гласуваме по целия текст за, против, въздържали се, приема се. Поздравления за докладчика. Гласуваме по доклада Шмидт, точка 2, първа част за, против, Настъпи пълна анархия. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Втора част. За? Против? Въздържали се? Електронна проверка. Гласуваме електронно по точка 2, втора част. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Трета част за против, въздържали се, приема се. Точка 8. За, против, въздържали се, отхвърля се. Електронна проверка. Гласуваме електронно по точка 8. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Точка 9. Първа част. За. Против. Въздържали се. Приема се. Точка 9. Втора част. За. Против. Въздържали се. Приема се. Точка 11. Поименно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Точка 50. Първа част. За. Против. Въздържали се. Приема се. Втора част. За. Против. Въздържали се. Приема се. Гласуваме по целия текст. За. Против. Въздържали се. Приема се. Докладът Шваб годишен доклад за политиката в областта на конкуренцията. Внесено е изменение от НП, социалистите, либералите, ЕКАРЕ и зелените. Кой е за това изменение номер едно? За, против, въздържали се, приема се. С това приключихме с гласуването. Благодаря. Vielen Dank. Waren wir auf der sicheren Seite?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 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, παρακαλώ για την προσοχή σας. Έχω να κάνω ορισμένες ανακοινώσεις. Много ви моля да ме изслушате. Имам няколко съобщения. Първо, съответните гръцки власти ми съобщиха, че господин Тремополос е заместен от господин Крисов Гелос от 2 е, февруари. Добре е дошъл на новия колега. По член 3, параграф 2 е, на регламента на Европейския парламент, докато не се проверят правомощията му, господин Кирагело ще заседава с пълни права на базата на декларация, че не извършва дейност, която противоречи с задълженията му на евродепутат. Добре дошъл на колегата и му пожелаваме отлична работа през мандата. Също от групите е НП, социалисти и демократите, зелените, алте, екаре, гуе и обединената левица искане за назначаване на следните е, колеги в е, делегациите на парламента. Инта, госпожа Мария Баде и Кучет на мястото на Емилио Менендес Делвале. В комисията по бюджет господин Ричард Атсфорд на мястото на Лайос Бокрош. В Комисия по околна среда господин Лайош Бокрус на мястото на госпожа Джули Гур... Гърлинг. Комисията по транспорта и туризма. Господин Филип Брадбърн замества господин Ришард Чернецки. В Комисията по регионално развитие господин Ришард е, Шарнецки замества господин Филип Брадбърн. И извинете ме, моля, в Комисията за регионално развитие ви забравих да ви съобща, че имаме и нов колега, господин Крисогелос Николаус. В Комисията по земеделие и развитие на земеделските райони Джули Гърлинг замества господин Ричард Ашвард. В Комисията по култура и образование господин Емилио Мендендес Делвале идва на мястото на госпожа Мария Бадия и Кучет в делегацията за отношения с е, Швейцария и Норвегия в Смесената парламентарна комисия Европейски съюз Исландия и Смесената парламентарна комисия за Европейското економическо пространство господин Давид Камбел Банерман замества господин Сиет Камал. Делегацията за отношения с Палестинския законодателен съвет, господин Салваторе Талтарела, идва на мястото на господин Потито Салато. В делегацията за отношения с Иран, господин Потито Салато идва на мястото на господин Салваторе Татарела. Делегация за отношения с Централна Америка, там отива госпожа Инес Кристина Цубер. Делегацията за смесената комисия за отношения с Мексико, господин Тадео Шимански вече не е пълноправен член. Делегацията за Комисията за парламентарно сътрудничество с Армения, Азербайджан и Грузия. Господин Георгиос Папастамкос замества господин Йоанис Цокалас. В делегацията за отношения с Австралия и Нова Зеландия господин Йоанис Цокалас замества господин Георгиос Папастамкос. Делегацията в е, Парламентарната асамблея за Карибите господин Ячек Олгерт Курски на мястото на господин Оресте Роси и е, делегацията към е, Парламентарната асамблея на Латинска Америка, господин Тадел Шимански, вече не е пълноправен член. Също така получих съобщението от е, съвета, позицията за първо четене, както и съображенията за приемане на тази позиция и позицията на комисията ще бъде обявено съответното предложение и парламента има 3 месеца, за да се произнесе, като датата започва да тече, срока започва да тече от днес, 3 февруари 2012 година. Позицията на съвета по отношение на приемането на регламент за изменение на регламент 1290 от 2005 и регламент 1234 от 2007 на съвета за хранителни помощи на най-нуждаещите се граждани в Европейския съюз. Сега нека да преминем към обяснението на вота, моля. Όσο то лого, στον Гирио Фокс Ашлей.